Bene, buongiorno a tutti, a tutte. Абе, colleghi, здравейте, добър ден, да започнем работа. Днес ни предстои да изслушаме представяне на едно изследване за трудовоправните отношения в зоните за преработка за износ с насоченост към страните ползващи се с общи преференции плюс за външната търговия. Ние поръчахме това изследване за правата на заетите лица в тези зони, тъй като преди известно време е, стана пределно ясно, че управлението, характерът на тези обособени зони предполага особено внимание и политическа реакция. В резултат от това изследване и разискванията, които ще проведем днес, се надяваме да направим своя принос към разговорите, посветени на схемата общи преференции в средно, по повод на средносрочния преглед. Днес сред нас тук е господин Бенджамин Ричардсън, водещият, ръководителят на проекта по изследването от отдел политика и международни изследвания – или катедра по-скоро на Уорбикския университет е, в Великобритания. Той ще ни запознае с основните констатации и изводи от изследването, след което, както обичайно, надявам се, ще изслуша нашите въпроси и ще им отговори. И така, да не губим повече време, давам думата на господин Ричардсън. Здравейте, колеги. Заданието за изследването се основава на предпоставката, че е, трудовите е, права в е, зони за преработка за износ са под международните стандарти. Това е важно, тъй като страните, ползващи се с общи преференции, са длъжни да изпълняват главните конвенции на МОД за детския труд, за принудителния труд, за трудова дискриминация, свобода на сдружаване, колективно трудово договаряне. И както току-що чухме, под е, Комисията на Европейския парламент по правата на човека поиска това изследване, за да се е, проучи състоянието е, от една страна, а от друга страна да се препоръчат някои мерки на Европейския, съд, е, извините, Европейския съюз за повишаване на законосъобразността. Изследването насочи вниманието към четири зони в Монголия, Пакистан, Шри-Ланка и Филипините. Тъй като тези страни имат такива зони за преработка за износ с относително най-голяма важност по, стокооборот. Повечето от стоките, които се внасят от Европейския съюз по схемата за общи преференции, са с происход от тези страни. И тук става въпрос за шивашки цехове, за първична преработка на риба и така нататък. Тук в тази връзка бих споменал как събирахме нашата информация, най-вече чрез интервюта за, за да установим доколко трудещите се, заетите в тези зони са обхванати от съответното правно законодателство. Първата констатация е, е, че значението на тези зони е ограничено. В е, Монголия като цяло тези зони са почти без дейност. В Пакистан и в Филипините не са така разпространени. Само в е, е, шивашката промишленост на Шри-Ланка, те имат относително голяма роля, е, работейки на Ишлеме за H&M, Марсен Спенсър и прочее. 24 е, от доставчиците на тези търговски вериги се оказват с местонахождение в такива специализирани външно-търговски зони. Втората констатация е, че нарушенията на колективните трудови права е, неудовлетворяваща практика наистина е факт в тези зони. Така, например, в Пакистан е, свободата на сдружаване и колективното договаряне са потиснати, забранени са синдикатите и стачките, и това с закон. Е, в останалата част от шивашката промишленост синдикатите са законни, но, но дейността им се препятства. Нещо повече, други основни права, свързани с трудоуправните отношения, в това число е, забраната за детски труд, е, е, се нарушават в шивашката промишленост. Ниско е заплащането, особено на, на женския труд. И това е, в една социална обстановка, в социална среда, в която жените е, играят основна роля за поддържането на семейството и понякога са принудени да пътуват на дълги разстояния в търсене на припитание. Значи, въпросът за е, трудовите права следва да се разглежда по-широко, отвъд границите на въпросните зони за преработка. На трето място ГСП плюс, общите преференции плюс имат малък, но значим ефект върху нормативната уредба, благодарение на редица взаимосвързани процеси за насърчаване на законодателна реформа преди получаване на достъп до схемата, задължения за отчет отчетности, докладване, за социален диалог и приобщаване на гражданското общество. На лице са данни, според които всичко това е, подобрява положението в е, Монголия, в Пакистан също и в Филипините. Нещо, което обаче твърде често се пренебрегва, особено в документи на комисията, е, че тези преференциални схеми дават възможност за е, утвърждаване на трудовите права от страна на местни политически субекти, за създаване на национални стратегии, например в Пакистан, за премахването на принудителния и детския труд, за подобряване на условията на труд в преработката на, рибни, на, на риба в Филипините и в шивашката промишленост в Шри-Ланка. Но всички тези реформи не се дължат единствено на ГСП+, а и на вътрешно-политически процеси, на, на, на натиск от а, различни а, професионални и синдикални сдружения. Нещо особено важно също тук е, че изпълнението на реформата все още далеч не е приключило. Във всеки от наблюдаваните от нас случаи констатираме, че достойните условия на труд, основните трудови права все така са в дефицит. Трябва да се намери някакво, <clears throat> за промяна на, на обстановката, някакво средно положение между е, е, е, принудителни мерки и политически диалог. Процесът е по същество политически и не може да бъде решаван чисто експертно. Европейската комисия все така предпочита като инструмент диалога, но този инструмент не е пригоден за всеки случай. Е, впрочем, не във всеки случай е пригодно е, и отнемането на статута по ГСП. Никоя от е, страните, ползващи се с този статут, до сега не са били изключвани от него на основание нарушаване на трудовото право. Какви препоръки проистичат от изследването за повишаване ефективността на ГСП Плюс с насоченост към е, експортните сектори, които ползват тези преференции и върху които Европейският съюз има максимална възможност да влияе? Пет непосредствени промени, две мерки за реформа. Първо, да се призове за слагане е, на край е, на особения статут на тези зони в Пакистан, в които всъщност не се прилага общото трудово законодателство. Забранени са синдикатите и стачките. В Монголия, Филипините и Шри-Ланка юридически такова изключение не е на лице. На второ място да се създаде специфична пътна карта за всяка страна, ползваща се с особения режим. ГСП Плюс е, е дългосрочен ангажимент по отношение на външно-търговските партньори, поради което е необходимо да се създават и дългосрочни планове за прогресивна промяна, чрез прозрачни и задължителни пътни карти за постъпателно подобряване на положението на заетите в тези страни. Такава пътна карта следва да бъде изработвана по време на процеса на приемане на страната в схемата и да подлежи на преглед. На трето място да се направи необходимото, защото процесът на докладване или отчетност да бъде достъпен и всеобхватен. Като се даде възможност на дейците на гражданското общество да участват в него. Както е, сочи опитът на Комисията на ООН за, за, за човешки права, една от възможностите е да се използват посредници, в случая е, Центъра за политически права. Европейският парламент, вероятно, също би могъл да играе такава роля, да, да поставя акцента върху проблемни области е, защото е, в гласа на Европейския парламент обикновено се вслушват и правителствата, и средствата за осведомяване. Един по-амбициозен подход от друга страна би стигнал до създаването на институция, към която да се насочват сигнали и оплаквания и която да провежда разследвания, които биха стигнали евентуално не просто до крайната мярка, оттегляне на статута, така наречения червен картон, а и евентуално до жълт картон, пред предупреждение и препорък. На четвърто място да се насърчава солидарната отговорност между водещите вносители, ползващи услугите на тези специализирани зони за преработка и предприятията в тях големите търговски вериги на дребно в Европейския съюз са главен външно-търговски партньор на тези зони. Е, при сегашното устройство на разпространителските вериги върху доставчиците се упражнява натиск непрекъснато да намаляват себестойността и увеличават интензивността на труда. Едно от, решението, от решенията е, би било, например, колективното договаряне между доставчици е, и купувачи е, и финансиране на едни по-високи трудови доходи чрез по-дългосрочни ангажименти за изкупуване от страна на вносителите от Европейския съюз. The EU could lend its support for this to be piloted within a G- GSP. Европейският съюз би могъл да окаже подкрепа за една такава пилотна схема, особено в шивашката, в шивашката промишленост, под ръководство на Генерална дирекция на Комисията Сътрудничество за развитие. пето място да се подкрепи утвърждаването на равенството на половете и защитата правата на жените заети в съответните отрасли. В това отношение традиционното синдикално движение трябва да бъде подкрепено, да се включи в процеса за подобряване на положението. Следва от друга страна да се е, признае обаче, че е, патриархалната традиция в тези страни все още властва. Тук трябва да бъдат привлечени програми на Международната организация за труда, е, например за колективно трудово договаряне с оглед на равенството на половете. В е, много страни възникват съпътстващи организации, наред с синдикатите за защита правата на работничките, в Шри-Ланка има такива, в Пакистан са организации на гражданското общество, изследователски и ресурсни центрове и е, е, умереното финансиране на подобни организации е, би им дало възможност да се включат по-активно в процес. На шесто място разработване на целеви санкции, които ще бъдат и по-ефикасни вместо да бъде премахнат преференциалния статут на цяла една економика, би следвало вниманието да се насочи към определени отрасли и дори към създаването на списък на определени фирми износители, не, не спазващи правилата. such as those designating safe fishery products The important point here is not that sanctions should be used more often. Важно тук е не санкциите да се прилагат по-често, а да, да бъдат по-гъвкави и по-ефикасни като възпираща мярка, като се улесни, е, нач, улеснят възможностите за налагане и премахване на санкции. И най-сетне финансиране на съпътстващи мерки. Трета, четвърта и пета препоръка могат да бъдат наречени такива съпътстващи мерки, нуждаещи се от допълнителни ресурси. За тяхното финансиране ние предлагаме събирането на малка импортна лицензионна такса. Следва да припомним, че цялата система на преференции, ГСП, ГСП и плюс и всичко останало края на краищата е форма на данъчно облегчение за, европейс, за европейските вносители, което струва на Европейския съюз стотици милиони евро в несъбрани данъчни приходи. Разбира се, нещата ще трябва да се регламентират внимателно, а, е, така че а, е, а, е, фискалния баланс да, да не играе ролята на отрицателен стимул за по-нататъчното развитие на търговията с въпросните страни износителки. Така Европейският съюз би могъл е, по-ефикасно да подкрепя дългосрочните промени, които се очакват в рамките на ГСП+, а и да улесни евентуалните корпоративни бенефициери е, да вършат своята работа. Грация, грация Благодаря. Благодаря ви, господин Ричардсън, за това, че ни представите и констатациите и препоръките от изследването. Нека сега да видим какво желаят да кажат колегите членове на комисията. Госпожа Лок Билер. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за изложението. Много е важно наистина да разгледаме е, трудовите права в е, е, експортните зони. И предвид случаите, към които сте се насочили ви в своето изследване, можем да констатираме, че положението е тежко, дори шокиращо, което ме навежда, вероятно, на един въпрос към комисията. Какво възнамерява комисията да направи по отношение на Пакистан? Възнамерява ли да приеме някои спешни мерки? Изследването също така е, препоръчва е, специализирани, специфични страна по страна е, пътни карти за подобряване на положението с междинни етапи за оценка. <clears throat> Как се отнася комисията към тази препоръка? Добра ли е тя или не, според комисията? След това, мисля, препоръчвате и някакъв тристранен механизъм за разглеждане на жалби. Как се отнася комисията към тази идея? И един въпрос насочен по-скоро към нашия председател. Е, следва ли с оглед на препоръките от е, изследването е, да се въведе в Европейския парламент някакво докладване в сянка, съпътстващо докладване на прегледите, извършвани от комисията? И в шестата препоръка е, виждаме целеви санкции като междинни мерки преди пълно отнемане на преференциалния статут. Интересна идея, тъй като наистина много рядко се отнема статута, само веднъж мисля. ГСП плюс е бил отнеман. Смятате ли обаче, че такива е, целеви санкции биха могли да изиграят очакваната си роля и по отношение на Пакистан? Благодаря. Господин Брокнер. Благодаря ви за много интересното изследване, значимо според мен, в което, между другото, се констатира и сериозна непрозрачност на отношенията. Възнамерявате ли да, да публикувате широко своите констатации а, и как се отнасяте към предложеното а, в а, изследването на 49-та страница създаване на тристранен механизъм за разглеждане на оплаквания, на жалби и спорове. Може ли да се доразвие това предложение според вас? Други? Господин Башир. Благодаря ви, господин е, е, председател. Е, благодаря за отличния доклад. Като поначало представител на, на промишлените отрасли, преди да, да стана член на Европейския парламент, аз бих се изказал в полза на това отделни работодатели-нарушители да бъдат обект на някакви санкции, вместо покрай сухото да гори и мокрото. Да вземем Пакистан, една страна, която все пак върви по пътя към демократизацията е, е, и е, усъвършенства трудовото си законодателство, опитва се да го, да го прилага широко. И, и тъкмо в този случай на някои работодатели се дава срок да проведат реформа, да се поправят, и, и не би следвало е, от евентуални санкции да страдат други работодатели, които е, спазват правилата. Трябва да се даде време. Да, промяната, разбира се, е необходима, но тя ще отнеме време и това трябва да се разбира. Благодаря. Благодаря. Комисията. Генерална дирекция Международна търговия. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Е, госпожи и господа, първо бих искал да благодаря на вашата е, комисия, на подкомисията за правата на човека на Европейския парламент за е, важното изследване, за, за приноса към диалога за ГСП+. Ние работим тясно сътрудничество с Комисията на парламента за външната търговия. Разбира се, е, добре е за нас да чуем думата и на други комисии на парламента, в това число за правата на човека, за заедостта. Значи приветстваме днешната възможност. Този разговор, освен това, е и твърде навременен. И току-що публикувахме новия поредния доклад за 16-17 година за действието на общата система на преференции плюс. Това беше миналия петък. В този доклад е, ще видите е, обширен анализ, оценка е, на отношенията ни с всички външнотърговски партньори по тази схема, в това число, що се отнася до управлението на собствеността и трудовоправните отношения. А тук е колега им, с мен от Генерална дирекция за ето, с който по-конкретно може да отговоря на някои въпроси, но позволете ми да, да поразширя контекста и да коментирам някои от зададените от уважаемите депутати въпроси. Първо, разбира се, целта на ГСП Плюс е, е да, да, да подкрепя многостранния процес във външната търговия, установяването на многостранни стандарти. Казвам го, защото в значителна степен нашия анализ е, се е, основава на констатациите на международните организации, отговарящи за съответните конвенции. В случая най-вече Международната организация за труда. МОД е, има при себе си един доста добър надзорен механизъм ние се запознаваме с докладите на, на, на тази организация и при посещенията си на място винаги се срещаме с местните представители на МОД. Освен това, контактуваме с представители на гражданското общество. Е, и аз го подчертавам особено. Контактуваме с гражданското общество още преди да посетим страната на място от Брюксел, но още по-важно, според мен, е, че и на място се срещаме с представители на НПО, на синдикати, на работодатели и, и разпространяваме осведоменост, ако щете, за поетите от съответната държава ангажименти. И е, по наша оценка, отзивът, особено на синдикатите, е крайно положителен е, те е, се отнасят е, крайно положително към тази допълнителна възможност за общуване. <laughs> Понякога са озадачени от това, че експерти по външна търговия повдигат въпроси от трудовоправен характер, но е, в край на краща са твърде удовлетворени. Знаете, нашите посещения на място са смесени, търговия и заетост така че можем да разгледаме нещата от всеки един ъгъл. Главният резултат, който, който може да се очаква според нас, е именно тази възможност за диалог с държавните представители и с гражданското общество. Именно благодарение на общата преференциална схема, можем да кажем, се утвърждава диалога за правата на човека конкретизира се той, а понякога е, е, тази преференциална схема е била първопричина за започването на такъв диалог в една или друга страна. Но второ и не по-малко важно е, че отношенията са дългосрочни. Е, преференциалният механизъм е едностранен е, но ние се стремим към изграждането на взаимно, двустранно доверие. Е, страните бенефициери да бъдат приобщени, да, да е, прегърнат, ако щете, идеята за реформа. И класацията, оценката, която ние правим, се основава на доклади на МОД, по констатации на МОД, допълнени с информация от, от редица източници, в това число от Европейския парламент. И наистина ние желаем да приобщим държавата партньор към този процес. Тя, ако щете да изработи своя път на карта, да определи приоритетите си, което е от особено значение за дългосрочните перспективи, за по-нататъчното просъществуване на тази схема. Нямам кой знае какво по-конкретно по съдържанието да кажа, но бих искал да се спра на въпроса за прозрачността и за оценките и защо те не са публично достояние. Нещата се свеждат до взаимното доверие, трябва да кажа. Ние уверяваме е, от срещната страна, че общуването помежду ни е поверително и, и в значителна степен положителният отзив се дължи на това. Смятаме следователно, че широкото публикуване на съдържанието на тези разговори би затруднило в значителна степен нашите партньори в изпълнението на техните задачи. Ние обаче сме готови да информираме е, при закрити врата за интересовани страни, в това число парламента. Известна поверителност обаче е нужна според нас за успех на програмата. Инак публикуваме много подробен доклад. Както казах, миналата седмица излезе поредният, в който се съдържат на изчерпателна всеобхватна оценка на състоянието в една или друга страна партньорка. Така че, що се отнася до прозрачността, правим максималното. Максимално възможното. Е, благодаря на, на Уорикския университет е, за споделените идеи, за препоръките. Много, много интересен доклад, наистина. Е, и много от препоръките имат отношение към това, което и ние, ние правим. Ние, раз, ние разглеждаме. В момента тече средносрочния преглед на цялата система от преференции, в това число е, ГСП+. Към средата на годината ще излезе поредния доклад, така че е, много навременно е наистина това изследване. Е, не, не, че всички препоръки са лесно приложими. В край на краищата нещата опират и до ресурси. Вземем един пример за санкциите. Е, процедурата е доста тромава, знаете, по, по регламента. Времеемка, е първо за налагане, след това за вдигане на санкциите. Не може някак с лека ръка да, да посегнем към, към санкциите. И, и от друга страна, както казах, цялото упражнение, цялата тази схема е дългосрочна, ние се стремим да потикнем своите партньори в определена положителна посока. Позволете ми сега да дам думата на колегата си от Генерална дирекция за етост или, или трудов пазар. Good morning. Добро утро. Председателя прекъсва. Аз давам думата. Ако не възразявате. Това не е комисията, това е парламента. Благодаря. Искам да се извиня няколко думи относно наблюдението по ОСП+. Плюс, От гледна точка за овластяване на работниците в разговора им с другите страни в диалога. Благодаря на всички, казва председателя. Преди да ви дам думата за намиране на златната среда между меките убеждения и тежките санкции. Въпросът ми е как въвеждане на допълнителни е, задължения. Няма ясна връзка между. Ето защо мисля, че предложението на Барбара би следвало да се разгледа. На 20 февруари Инта от вашето проучване, за да поискаме евентуално създаването и да казвате, че е демократична или поне върви по пътя на демокрацията, но през последните няколко дни ние се срещнахме по ефективно използване. Чухте представителя на Генерална дирекция търговия, чухте и в комисията АФЕТЕ през април, но не знаем още кога точно. Сега ще дам думата на докладчика, за да представи доклада. Благодаря, господин през ноември, вече ви казах, че становището няма как да е особено. И щях да говоря много повече не само за правата на местното население, но и за заграбването на земи. Всъщност много често местното в всякакви области, особено в селски райони. Трябва да се вземат предвид естествено и въздействието на измененията в климата, опазването на биоразнообразие. Имаме проекти, които могат да засегнат начина на живот на хората, да накърнят техните права. Казваме, че когато се прилага Пейския съюз, засягат правата на местното население, правото на земяна на последно място. Говорим за отговорността на които включваме не искаме да правим общи препоръки към третите страни. В Европейския съюз ние се опитваме да окажем въздействие. Този проблем в Европейския парламент. Разговаряме с представители на местни общности. Само след няколко седмици ще има поне да се смекчи неговото въздействие. Не можем да изоставим местното население в трети. местно население, което е изправено пред сериозни проблеми. Правата на подобно население често се отнемат или нарушават. И Конфликти по света, ще говоря за въздействието на урбанизацията върху селските общности, преместването на хора от селата И конфликти по света, ще говоря за въздействието на урбанизацията върху селските общности, преместването на хора от селата, като участие на местното население на държавно ниво. Госпожа Вержия. Това изключително удивително становище. Мисля, че то изчерпва проблема. Работният документ, който ти ни предостави през ноември, ни позволи да си създадем по-ясна. Има основание, разбира се, да се подчертае е, е, ролята на местните общности, на местно население в е, опазването на планетата, на биологичното многообразие. Въпросът, прочем, е свързан с посегателствата срещу правата. Този въпрос, е, струва ми се, трябва да бъде в сърцевината на нашия доклад и е, според мен недостойно съжаление, че Европейския съюз е, играе някак една недостатъчна роля в рамките на ООН за за разместване, ако щете, на пластовете в, в това отношение. Въпросът е съществен, както казваме, са от, сред първите жертви на, на посегателството срещу правата на човек. Основателно също така подчертавате последиците от всичко това за разселването, за, за беженските потоци. Южна Африка, така и в Америка, и в Азия. Определено трябва да се говори за въпроса за климатичните или екологичните бежанци или разселване на общности, въпрос от съществено значение, трябва да се... Още веднъж е, бих искал да ви благодаря. Е, подготвил съм изменения и, и допълнения, не кой знае колко сериозни, нямаме нямаме някакви съществени различия помежду си. Просто бих искал да пода върху това, което може да бъде направено в рамките на Европейския съюз, от Европейския е, съюз, особено важно. Благодаря, госпожа Весера. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искала да поздравя господина Си за положените усилия. Становището или проекта за становори, все по-зачистяващото насилие, местните общности, които има на местните общности, трябва да се ратифицира конвенция на МОД 169 от всички държави. Членки на Европейския съюз смята, освен това се предлага механизъм за подаване на жалби, когато става дума за нарушаване на правата на подобни общности. Знаете, че имаше борци за човешки права. Тя освен това иска да подчертае, че местното население е засегнато повече от когото и да било поради измененията. Сега сроковете, с които разполагаме, вече ви казах, краен срок за внасяне на изменения 30 януари. Остава само да дадем думата и на СВД. Ще дам думата на госпожа Туве Гант. Благодаря, господин председател. Външната служба приветства този доклад и доклада на господин Аси. Правата на корното население и нарушаването на техните права е притеснение, което се споделя от всички европейски институции и държави членки. През октомври 2016 комисията и върховния представител в него се говори за политиките и инструментите, които е, е, с които ЕС разполага и се засягат много от въпросите, които присъстват и в този проект доклад. През май съветът направи преглед на този. Представлява също и подкрепа от страна на ЕС за декларацията на ООН за кореното населенията и документите прияти през 2014 година на съответната конференция. Става въпрос за дискриминация, неравенство, възоснова на происход и идентичност, заплахите срещу корното население и проблемите с опазване на климата и околната среда. Подчертава се възможността на диалога с кореното население на всички нива на ЕС, включително проекти и финансирани от страна на ЕС, потвърждават подхода на ЕС за защита на човешките права, като това е основното средство на външната служба за защита на правата на кореното население в връзка с да бъде е цел на политиката на ЕС от много години. Това включва достъп до земите и защита на основните човешки права и устойчиво развитие. Също така трябва да се отбележи, че в заключението на хорното население има право да защитава своите собствени права, има право да получава компенсации ако някои от проектите оказват негативно влияние върху техните земи. през последните години представители на корното население и финансиране по европейските инструменти за демокрация и човешки права. Това също е намерило отражение в плана за действие на ЕС за човешки права и демокрация между 2015-2019 година, където се поставя население с част от политиката на ЕС за човешките права. Съюзът държи на защита на човешките права на корното население във всички аспекти на своята външната политика – и в сътрудничеството, и в търговията. Не. Ние работим доста активно там по проблемите на кореното население. Благодаря ви, господин председател. Външната служба следи дебатите и ще оказва и съдействие в бъдеще по този толкова важен въпрос. Дневния ред Занимавахме се с доклада и с неговата проверка. И ако ми позволите, искам да използвам тази възможност, за да, за да отправя едно пожелание господин Джумиято. Срещнем с него в нашата комисия, госпожа Виято, от, 2, от 1 април 2018 ще започне на новата си позиция. Сега предлагам да направим 15 минути почивка, тъй като все още чакаме представителя на комисията по темата Миянмар и Бангладеш. Така че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 с оглед на предстоящата мисия на подкомисията по човешки права. Беше ще продължим да обсъждаме темата, когато говорим за състава на делегацията. Сега за най-новото развитие в две Уважаеми членове на парламента, дами и господа, добро утро. Извинявам се за гласа за работа, която той върши през последните месеци във връзка с кризата на общността Рохингия. И най-вече беженския лагер Кокс Базар – много е важно Европейския съюз да, запа... да бъдем обидели последните информации. Около 688 хиляди бежанци член, беженците от Рохингия, които се намират в Бангладеш, е около 1 милион към този момент. За хуманитарните работници на място. Също така се провеждат разговори с представители на Бангладеш и Миянмар. Вашето направи изявление на следващия ден, като нарече споразумението много важно и приветства тази първа стъпка с, при справянето на криза, че с оглед на пълното съответствие с международните закони. ЕС е и политическа помощ за Бангладеш от началото на кризата. Продължаваме диалога с Миянмар, така че да се унищожат корените. На там Ще среща с министър-председателя на Бангладеш на 19 ноември. След това необходимото внимание и повишаване на информираността от страна на правителството в Миянмар. Те спешно трябва да се вземат с тази ситуация, бавно спиране на насилието пълен хуманитарен достъп до щата Рахин и на препоръките от Аднан. Тези пет елемента са ключови в процеса за справяне с кризата. Нашата първоначална оценка на този етап е, че има напредък и посещението в Бангладеш. Ние също изразихме нашата под... Е, може, ще дам думата на колегата Буда, който да каже няколко думи по този въпрос. Що се отнася до двустранното споразумение, повече подробности как трябва да се организира връщането. Забелязахме голям интерес. Разбира се, ще, разговорите с правителството на Бангладеш ще продължат за подписване на споразумение, което ще бъде една в, измежду всички донори. Няколко милиона евро, евро допълнително финансиране долара беше помощта, като ЕС е предостави около половината от тази сума. Бях също и на една междуинституционална мисия по-рано тази седмица в лагера в Кокс Пазар. Колегите ни от Генерална дирекция ЕФКО е следващата фаза на хуманитарна помощ след февруари и след периода предвиден в донорската конференция от Женева. Започваме също така да се занимаваме с средносрочните потребности. Ние трябва да бъдат подведени под отговорност, да бъдат изправени пред Международния съд за техните е, действия и престъпления. ако не успеем да направим това, ще дадем зелена светлина на други, да извършва такива престъпления. Ето защо трябва да ги подведем под отговорност. ако на организацията на ООН не бъде дадена възможност да отидат на мисия там, как ще интегрираме отново тези хора в щата, в щата Рахин? Мисля, че всички тези неща трябва да бъдат взети предвид.